Дами и господа, след това тъжно и драматично съобщение продължаваме нашата работа. Бе ви раздаден протокол от вчера. Имате ли някакви забележки? Так смятаме.